от последното заседание и текстовете, които бяха прияти, са на разположение. Има ли някакви възражения по тях? Няма. Считаме, че са прияти. Преминаваме към запитвания с искане за писмен отговор.